след оставката на госпожа Орике Луначек се освобождава място и от 9 ноември 2017 година, за което се информират и националните органи. Искам да ви информирам, че госпожа Луначек е подала оставка и от мястото си на вице-председател, считано 24 октомври 2017 година. Е, ще се произведат е, избори за заместник-председател на място на госпожа е, Луначек. Сряда 24 октомври 2017 година, 18 часа е крайният срок за внасяне на кандидатури. Кандидатурите трябва да бъдат представени в зала R00101. Това е пространство пред председателството в сградата Луис Вайс където трябва да бъде приложено и съгласието на съответния кандидат. Ще се гласува в четвъртък в 12 часа. Правната комисия е проверила